Уважаеми дами и господа, възобновявам заседанието. Моля ви се, опитайте да давате интервюта извън залата. Моля ви да напуснете залата, ако искате да давате интервюта. Сега преминаваме към следващата тема изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпрос на външните работи и политиката на сигурност, по въпрос на хуманитарната ситуация в Йемен. Господин е, Берт е, е, Кондърс, имате думата. Madam